препоръка за второ четене намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки. Госпожа Маргарета Алкане, е докладчик, получава думата. Благодаря, господин председателю. Днес е един много важен ден. Днес обсъждаме а, тази тема. Е пред е един много голям екологичен проблем. Стотици милиарди от тези а, пликове а, замърсяват околната среда, среда всяка година. Те се изхвърлят директно в околната среда. Има много доклади, които сме получили от, околната, от комисията по този въпрос. Виждаме колко са сериозни последиците за околната среда, за животните и растенията. Необходимо е да намалим потреблението на тези пластмасови пликове за покупки. Трябва да заложим на иерархията, свързана с преработването на отпадъците. Необходимо е да има стратегия, свързана с превенция. Предложението беше изготвено от предишната комисия но то не беше по-добро от предложението на предходната комисия, но слава Богу, Европейския парламент запрет на ръкави и се зае с този проблем. Сътрудничеството ни беше прекрасно. С колегата Кембранди работихме през цялото време съвместно. Благодаря на него, на колегата Лавия. Наистина успяхме да, из... да приемем един много добър текст. След това дойде, дойде италянското председателство, на което също сме благодарни, защото то успя да обедини съвета. Постигнахме обща позиция и е, текста, с който днес се занимаваме. Целта е, е до 2018 година ем, да се ем, изискват ем, пари, е, когато се използват е, такива пликове т.е. те да се закупуват. В някои страни обаче вече тази практика е установена, като в Португалия, например, и в други страни. До 2019 година трябва да има не повече от 90 такива пликове на глава от населението. Това ще е един много добър резултат. Комисията, трябва да кажем, че не винаги откликваше на нашите искания. Измисляха си всякакви причини, за да не правят едно или друго. А, и тъй като комисията не направи нищо, трябваше ние да се занимаем с а, темата. И така, става въпрос за е, сериозни економически фактори. Съгласно данните на комисията могат да е, се постигнат економии и да се опази околната среда. до а, края, така или иначе, постоянно комисията а, се противопоставяше и се стигаше до проблеми. И комисията реши да не отегли предложението. В рамките на отредените ми 4 минути трябва да кажа, че 750 хиляди 000 пластмасови пликове ще бъдат използвани в Европа. За тези 4 минути, представете си, тези количества показват, че нещо трябва да се промени. Това правим в момента. Ние в парламента работим по този въпрос. Благодаря за всички, които взеха участие. Надяваме се, че и другите институции ще осъзнаят проблема, така че да има решение, което е да отползва за всичките. Благодаря ви. Комисарят има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми е, евродепутати. Днес е, сме се събрали тук, за да сложим края на последната фаза на законодателния процес е, и да приемем една директива, която засяга един много тежък екопроблем намаляването на потреблението на леки пластмасови пликове за по покупки. Е, тези е, пликове се натрупват и могат да траят стотици години с мънички, под формата на мънички частици и особено замърсяват моретата. Все по-голямото потребление на пластмасове пликове е от порядъка на 100 милиона а, турбички годишно, 200 турбички на човек на година. Това е символ на едно общество, което изхвърля буклуци. Еднократните пликове са пример на нашето отношение към ресурсите. Необходимо е да се занимаем с проблемите, проблемите на замърсяването на морето, което се дължи много, до много голяма степен на пластмасовите отпадъци. Това е глобален проблем, който изисква действия отвъд Европейския съюз, но това не ни освобождава от нашата задача. Необходимо е да намалим потреблението на леки пластмасови пликове и това може да бъде представено в официален вид днес, да се разгледат различните позиции на съзаконодателите. Това показва, че задачата не, не е била лека, но благодарение на усилията от всички страни вече на масата има компромис. Позволете ми да благодаря на докладчика Маргрете Олген за нейната решителност, също така на докладчиците на сян, в сянка от Комисията по околната среда. Комисията приветства споразумението стигнато, постигнато от съзаконодателите, независимо от това, че според комисията някои елементи можеха да бъдат решени в по-широк контекст. Въпреки всичко, споразумението беше възможно, тъй като ние имаме общи цели. Намаляването на потреблението на леки пластмасови пликове. Ние направихме стъпка към към постигането на тази цел. Благодаря, господин председател. А сега давам думата на господин Хълвени. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми господин комисар, уважаеми госпожи и господа, колеги, преди всичко искам да благодаря на госпожа Алкен Мисля, че съвместно с комисията правим едно ново начало, да сложим край на лошите потребителски навици, за които господин комисаря намекна преди малко. 90% от пликовете за покупки се използват еднократно и се изхвърлят. Това са милиарди, които стигат до сметищата, до природата и това е скандал. Наистина е скандално и ние носим отговорност за този скандал. Трябва да сложим край на тези навици и да възприемем един подход, който е в полза на гражданите. Според мен това е в интерес на всички. Както вече посочи и докладчика, в някои страни вече е намерено решение на проблема, искам да се спра на един важен проблем. Можем да направим избор. Избор между решението в Унгария, например. Беше въведена потребителска такса през 2011 година. Това доведе до рязко намаляване на потреблението на такива пликове или друго решение. Мисля, че в този процес трябва да участват всички. Говорим за компромис, тъй като ни е ясно на всички, че не сме успели да намерим решение за най-леките материали, за тези, които са под 50 микрона. Трябва да намерим едно по-приемливо, екосъобразно решение в Европа, най-сетне потребителите могат да имат думата. Благодаря. Господин Хевени, господин Фронцолика има синя карта. Въпрос към вас. Приемате ли? La Сеньор Фрунзулика. Добре, приемате. Заповядайте. I'm here. Do you accept a blue card, Mr. Holveni? Господин Холвени, приемате ли синя карта? Благодаря ви. Matter of choice Господин Холвени, вие говорите тук, че става въпрос за възможност за избор и за компромис. Не смятам, че трябва да правим компромис с собствения си живот. Тези а, пликове замърсяват навсякъде. Аз се надявам, че а, комисията и съвета ще се присъединят към нашия призив да забраним тези плик, е, пликове, не само да ги намаляваме до някаква степен. Не сте ли съгласен? Благодаря ви за тази възможност, че ми задавате този въпрос. Да, съгласен съм с вас, но първо всеки трябва да си свърши работата в собствената си държава членка. Ако не всеки всеки е в състояние да си напише домашното, няма как да стане. В момента сме стигнали до там в Европа, а именно всяка държава членка има възможност по-отделно да се придвижва по-бързо напред. А всъщност това трябва да стане мярка, която да се изпълнява на европейско ниво, всички да са наравно. Благодаря ви, следващия оратор. Госпожа Бонафе. Благодаря, господин председателю. Позволете ми преди всичко да благодаря на госпожа Алкин за нейния доклад, за решителността, с която работеше. Но а, от още италианското председателство блокира преговорите по този толкова важен въпрос с специфични отговорности на държавите членки да намалят използването на леки пластмасови пликове за покупки е, говорим за общо замърсяване на околната среда и най-вече на морето. Тук има нещо символично. Защо? Ако е, директивата за отпадъците на Европейския съюз бъде поставена на правилна и устойчива основа, първото R редукцията, намаляването е, на отпадъците е, ще може да бъде постигнато, въпреки че през последните години благодарение на различни политически актове, тази цел не можа да бъде постигната. Работим още на първото равнище на иерархията на отпадъците и говорим все още само за задължително намаляване на отпадъците. Има и още един елемент. Важен инструмент е предложението да се постигне напредък по отношение на кръговата економика, защото пластмасовите пликове за покупки могат да бъдат включени в кръговата економика и да бъдат реализирани економии. Всъщност е, има различни е, продукти, е, които са характерни за линейната економика. Това са именно тези пликове, както и други продукти, които са вредни и за економиката, и за ем, околната среда. Могат да се използват различни органични или разградими химични вещества като суровини за тези пликове. Надяваме се на едно ново предложение, което да бъде по-амбициозно за рециклиране на отпадъците. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Гърлинг. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Приветствах предложението на комисията, когато беше направено за първи път. Напълно смятам, че трябва да се реши проблема с пластмасовите отпадъци и с пластмасовите пликове. Първоначалното коми... предложение на комисията беше гъвкаво, но в резултат на внесените изменения гъвкавостта намали много. Не мога да подкрепя изискването за намаляване на биоразградимите турбички без едно проучване. Има някои решения, които според мен трябваше да бъдат по-добре разгледани. Също така използването на биоразградимите пликове текстове. Аз мисля, че а, това ще бъде проблематично във връзка с, а, принципа на недискриминацията и пропорционалността, както и от гледна точка на гладкото функциониране на Европейския съюз. Необходимо е да се спазят предварително определените равнища на директивата. Тези обаче равнища бяха определени без проучвания в държавите членки мерки. Госпожа Алкен каза, че ние трябва да направим нещо, защото държавите членки не работят. Моята държава членка обаче се ам, противопоставяше на липсата на гъвкавост. Така че не става дума за това, че ако Европа не направи нищо, държавите членки няма да го направят. Това не е така, защото моята държава членка работи а, много по-добре. Благодаря, господин Гебранти. Благодаря, господин председател, Дори в надречените места на тази планета ам, всякакви птици ам, поглъщат, за съжаление, ам, тези пликове. Ам, Пластмасовите пликове за покупки представляват голям замърсител на околната среда. Годишно използваме 100 милиарда от тези пликове за покупки и те попадат в коремите на много ам, птици и морски животни. Проблемът трябва да бъде разрешен. Има много голяма обществена подкрепа за решаването на ам, този проблем. Днес ние показваме, че можем да правим добри европейски политики. Европейският парламент е обединен благодарение и на госпожа Олкен. Благодаря и за това. Но разбира се, италянското председателство не се беше концентрирало само върху това да предотвратява проблемите между държавите членки, ами а, имаше желание да разрешава и проблеми. Това е, разбира се, нещо уникално от страна на съвета. Ам, говоря сега и за комисията, но не лично за вас, господин Велер. Това законодателство ще се разглежда в бъдеще като едно от най-добрите постижения за последните няколко години. Благодаря ви. Госпожа Форенза. Грация, президент. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа, че независимо от неприемливия натиск от страна на търговци и производители, независимо от бездействието и безразличието на комисията, което е, беше тук е, посочено и критикувано, все пак се прави стъпка напред е, по отношение на леките пластмасови пликове за покупки. Възможно е да се вземат различни подходи, да се въведе такса, да се ограничи и всички те са посочени в доклада на госпожа Алкен – може е, да се промени моделът на потребление е, в е, Европа. Ние от Обединената левица настояваме за по-строги изисквания за премахване в срок от 3 години на 50% от използваните сега турбички и в рамките на 5 години 100%. Според мен оксо разградимите пликове за покупки не могат да бъдат единственото трайно решение. Задължението на държавите членки е да въведат такава нормативна уредба, която да отговаря на общностната индология. И в заключение искам да кажа, че е изключително важно да се е, следи процеса. През изминалите години виждаме доста е, конфликти, е, а те пречат за повече справедливост в Европа. Благодаря и сега от името на зелените, казва председателя, Госпожа Ривази за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Първо искам да поздравя най-сърдечно колегите, еколози, да, е, госп госпожа Алкен за доброто качество на доклада и за получените резултати. Днес ние ще гласуваме за новата европейска стратегия за намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове те а, а, е, живеят 4 века преди да се а, разградят. А, и а, това е истинска отрова. Трябва да се вземат а, мерки, за да се намали а, това масивно замърсяване. В момента има две в пластмасови пликове на човек от населението и тази, това число ще се увеличава. Задачата не е лесна, но става дума за защита на нашето здраве и на нашата екосистема. Можеше да се отиде по-далече, но дяволът се крие в е, е, подробностите. Аз тук говоря за тъй наречените биоразградими е, пластмасови пликове. Те всъщност изобщо не се разграждат, а те просто се разграждат на много малки частици и те могат да бъдат намерени жени в а, стридите, в други а, животни. И не става дума за биоразградимост. Да, всъщност не правим нищо, за да намалим това замърсяване. Госпожа Елеонора Евидас. Благодаря, господин комисар, госпожо председател. Вече сме в края на един процес, който се оказа много по-тежък, отколкото си представях, когато поех отговорността да водя италианската делегация в политическата група. Огромни са щетите, които нанасят пластмасовите пликове за покупки на местообитанията и фауната, особено морските. Продължавам също така да бъда много впечатлена, като имам предвид колко важен е въпроса от пълната непоследователност в предложението на комисията. Искам да благодаря на колегата Алкен и е, мисля, че нейното предложение, въпреки че може да бъде подобрено и да е несъвършено, е единственото е, възможно решение, за да можем да продължим съвместната работа по, тази, по това досие. По тези е, причини аз е, бих искала да подкрепя това предложение, което има за край на договореността с е, съвета. Благодаря сега господин Штофлер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Комисията с а, мъдро реши да а, има специален комисар за по-добра законодателна дейност. Необходимо е по-голяма регламентация, защото холандските данакоплаци бяха изненадани, когато се оказа, че се търся, е, че, че, че се водят е, преговори за продължителност, за дължината на стълбите, за изкривяването на бананите, защото това са безсмислени мерки, които не могат да бъдат реализирани. Нещата сега приемат една по-голяма а, тежест. Господин Тимерманс реши да бъде преводач на господин Юнкер. Нашата комисия работи зле, не изпълнява а, обещанията си. Затова искам Извинявайте, прекъснаха оратора и господин Петър Лиси има думата сега две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Благодаря на всички, които участваха в изготвянето на компромиса за пластмасовите прикове за покупки. Благодаря на Джордж Хевани и на докладчика госпожа Окън. Господин Хевани е нов депутат в Европейския парламент, но на национално ниво има много голям опит и той участваше в преговорите. Изправни сме пред един много сериозен а, проблем. О, в а, Тихия океан се е образувал а, килим от пластмасови отпадъци, който е по-голям и от Иберийския полуостров. Надявам се, че предложението ще бъде подкрепено с голямо мнозинство, за да можем да се справим с. А, този сериозен проблем. Гражданите много положително ще оценят нашите усилия да се справим с това предизвикателство. Държавите членки трябва да изберат средствата, с които да се справят с този проблем някои държави членки ще е необходимо да се предвидят допълнителни стимули. Ирландия, да речем, и скандинавските страни са, опи... са успели да се справят с този проблем без да налагат забрана, но в други страни ще се наложи забрана, може би, за да има драстично намаляване на използването на пластмасови пликове за покупки С други думи, както казах, държавите членки сами ще изберат средствата, чрез които да доведат до а, намаляване е, на обема на тези а, пликове, като из, избират а, е, а, подходящите макроекономически инструменти С нетърпение очакваме какво ще е предложението на комисията да се справим с тези огромни количества пластмасови пликове, които се намират навсякъде по света. И има, зелена, има синя карта за вас, господин Лизе, от колегата Сания. Съгласен ли сте? Да, благодаря ви. В този дебат много колеги, както и господин Лизе, като цяло посочиха какви са очакванията на държавите членки и какво е желанието на гражданите. Не бива обаче да свеждаме всичко до някакви общи мерки. Трябва конкретно да се говори какво да се направи, за да има драстично намаляване използването на тези пластмасови пликове за ам, покупки. Господин Лизе, благодаря ви за този въпрос. Много често, а, когато пазарувате, бивате питани, искате ли а, плик или не. А, когато говорим с а, самите продавачи, те смятат, че тази практика трябва да бъде забранена и пликове да не се предлагат. Някои предлагат да има такса за леките пластмасови пликове. Това е по-добра възможност, отколкото забраната. В Ирландия, да речем, този метод е довел до много добри резултати. Госпожа Перес, една минута и половина. Президента, сеньор комисар. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Директивата, която днес ще се одобри от парламента, отива много по-далеч от обикновен инструмент с а, а, който ще можем да облегчим съвестта си а, от а, огромния буклуко въртеж, който виждаме в океана. Преди десетилетия пластмасата беше истинска революция в производството. Днес обаче ни трябва смяна на модела. Трябва ни преход към кръговата економика. Трябва ни нова революция. И както казах, директивата е един съвременен инструмент, който е символ за възможността да преминем към по-устойчив модел – вместо към създаване на повече отпадъци, за търсене на екологосъобразни решения на основата на принципа замърсителят плаща и отговорното събиране и сортиране по текло и предназначение на турбички. Това може да постигне желаните цели на прехода. Комисията трябва да положи усилия да се разработват альтернативни материали и то в големи мащаби. Ако искаме от 200 а, турбички, както е сега, да се стигне а, до само 40 плика а, за а, покупки през 2025 година, трябва да направим това. Ще е от полза за цялата планета. Благодаря, господин Маркус Прецел. Има думата сега. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, будят тревога данните, свързани с обема използвани леки пластмасови пликове за покупки. С тяхното производство се губи излишна енергия, губят се излишни ресурси. А след това всички тези пликове замърсяват околната среда и най-вече моретата. Необходими са целенасочени мерки и подходи. Ето защо е много правилен тези, този подход да се намали обема на използваните пластмасови пликове за покупки под определен размер под 50 микрона, но трябва да бъдат обхванати и другите, по-малките пластмасови турбички, защото те също замърсяват околната среда и също трябва да бъдат а, сортирани по съответния начин. Госпожа Катрин Бирдър за една минута. Повече от 8 милиарда а, пластмасови пликове а, замърсяват нашите морета. Те са смъртна опасност за морските е, птици. Единственият начин, който може да решим въпроса е да предприемем драматични действия в цяла Европа и да намалим от 200 на 40 пластмасови пликове на човек годишно. Въпреки всичко, консерваторите се отказват от това. В Великобритания се отказва приемането на данък пластмасови турбички. И а, в момента дори консерваторите вижд, се, се проявяват а, а, по този отрицателен начин тук. Намаляването на тези турбички а, би трябвало да започне днес. Госпожа Бердер имат една-две всъщност сини карти. Юли. Джули Герлинг, 30 секунди. Да, благодаря. Искам да запитам госпожа Биердер, смята ли тя, че предложението, което разглеждаме сега е по-добро или ще бъде по-ефективно в Великобритания в сравнение с предложението, което беше а, пред, а, поддържано от либералните демократи? Да, тук Тукшното предложение е общо европейско предложение е, за това какво да направят е, е, държавите, докато в Великобритания това беше предложение на либералите демократите. Госпожа Бердер има и друга карта от госпожа Риваси. 30 секунди. Госпожа Бердер, вие сте много чувствителна по отношение на околната среда. Каква е вашата позиция да не се забранява използването на тъй наречените биоразградими е, пликове? Те не бяха забранени, защото те са е, предизвикателство. Използването на биоразградими необходими пликове е проблем и ние не сме решили този проблем. А тогава, когато те влязат в цикъла на отпадъците, те, а, а, те би трябвало да не бъдат използвани като пликове за покупки. Господин Фланаган има думата за една минута. Благодаря ви за възможността да говоря. Съгласен съм с концепцията за въвеждане на такса за намаляване на потреблението на пластмасови пликове. В Ирландия беше въведена подобна мярка, но не бива да забравяме и обратната страна на медала. Какво ни накара да увеличим това потребление? Беше преминаването а, от а, хартиени към пластмасови за многократна употреба. А, при рециклирането а, имаме по-висока ефективност. Един а, депутат каза, че трябва да измислим альтернатива. Аз за вас имам новина. Баба ми има такова альтернативно решение и това е мрежичката за пазар. Добрата стара а, мрежичка, с която пазарувахме. Хайде да не преоткриваме а, топлата вода. Знаем какви решения има, но преди държавите членки да направят нещо, трябва да го обмислят. Оставете държавите членки, те ще намерят решение, след като имаме обща картина. Благодаря. Сега е, думата има господин Мацуронис за една минута. Уважаеми колеги, използването на леки е, пластмасови пликове за покупки е, се увеличава неимоверно. Това застрашава здравето на хората. Новите правила за намаляването на пластмасовите пликове трябва да са освен амбициозни, да имат и положително въздействие върху, околната среда. На следващо място да има реални измерими резултати. Те могат да бъдат постигнати, когато целите са свързани с реалните ем, нива на потребление. трябва да има мерки, които да имат задължителен характер за намаляване броя на използваните пластмасови пликове. Трябва да внимаваме, ако въведем такса за тези пликове, тази такса да не бъде изчислявана в цената на продуктите. трябва да се насърчава използването на альтернативни възможности за турбички. Следващия оратор. Това потребление на пластмасови а, пликове е известно в цял свят. Известни са и последиците от големите обеми на тези а, пликове, които замърсяват околната среда пластмасовите пликове се разпадат в период от 500 години. Не трябва да се предприемат мерки, които да не са обмислени добре. Нашите цели трябва да бъдат свързани с преминаване към биоразградими ам, упаковки и пликове. Абсолютно всяка вид пластмасови опаковки и пликове да бъдат премахнати. Ам, производителите също трябва да бъдат задължени да се съобразяват с изискванията. Госпожа Аюзо за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. И други казаха, че пластмасовите пликове изпъл, причиняват различни екологични проблеми. Това е много вярно за морския транспорт. Именно за това се предприемат мерки за намаляването на потреблението на подобни пликове. Това, което се стреми да постигне директивата е да даде инструменти на държавите членки, за да може да се бори с подобен вид отпадъци, а да не се дават безплатни турбички. В Испания се заплащат тези турбички. Трябва да се разгледат също така и по-тънките турбички, които се използват за е, разпространение на стоки на едро. Те могат да бъдат заменени, ако е необходимо, но трябва да се разгледат ползите на различните материали, с които може да се заместят пластмасовите пликове. Искам да поздравя докладчик е, за извършената работа, за преговорите с съвета и е, за постигането на широко широк консенсус. Благодаря. Госпожа Каденбах има думата за минути и половина. Госпожо председател, господин комисарио, в качеството си на депутати имаме проблем с това да можем по правилен начин да представим пред гражданите нашите предложения. Сега ние можем да откликнем на едно много голямо желание на гражданите. Голяма част от тях са за това тези купища от пластмасови пликове за покупки да бъдат премахнати. 73%, 73 от гражданите в Астри са за това тези пликове да бъдат забранени. на и на търговците, и на потребителите трябва да стане ясно какви са негативните последици от тези пликове. Необходимо е а, тези пликове да не се изхвърлят, а трябва да се съберат на едно място, за да се види колко бързо ще се а, образува една камара от пликове дори и в едно домакинство тези 15 или 30 минути, за които ще занесете покупките си, си в къщи, ще струват много скъпо на всички. Необходимо е да има гъвкави правила. В Европейския съюз ситуациите са много различни. Броят на пластмасовите пликове на глава от населението варира между 200 и 400 в отделните държави членки. В обозримо бъдеще трябва да се предвиди забрана на тези леки пластмасови пликове за покупки. Сега за една минута господин Никълсън. Много благодаря, госпожо председател. Работната програма на комисията за 2015 година посочва, че господин Юнкер иска на по-амбициозна, по-голяма Европа по мащабните въпроси и по-малка, по-скромна по второстепенните. Мисля, че тук Европа се стреми да бъде твърде голяма и амбициозна по една относително второстепенна тема. В Европа домакинствата ползват такива пликове и за да се освободи околната среда от тях, трябва да се предприемат мерки, които ние подкрепяме. Но при споразумението на второ четене не бива да изпадаме в риска да предписваме неизпълними решения без да имаме адекватни данни, ще се стигне до големи различия между отделните държави и членки. С 70% успяхме да намалим потреблението, след като въведохме такса от 5 пени за плик за покупка. Благодаря. Една... Госпожа Фредерика Рис, благодаря ви, госпожо председател. Пет секунди се произвежда един плик, използва се 15 минути и той продължава да живее 400 години. Следователно държавите членки ще имат избор да намалят броя на използвани пликове до 2003 година или да се прехвърли или да се отхвърли а, даването на безплатни пликове. По този начин а, ще се намали разликата а, на 200 срещу 400 използвани турбички на годината. И най-добрите ученици сме ние в Европа. Тогава, когато говоря за Европа, имам предвид държавите членки. Ние би трябвало да се вдъхновим от добри примери от Север, от Ирландия и от Люксембург. Господин Петър Мах, е минус минута и половина. Уважаеми дами и господа, аз внесох изменение свързано с цялостното отхвърляне на тази директива и за забраняването на пликовете в търговската мрежа. Нека хората сами да решат какво ще използват, за да си а, пренасят покупките. Нека да не подценяваме гражданите. Те рециклират, когато смятат, че това е разумно. Ако имам а, нужда от хартиена турба, взимам хартиена турба. Ако имам нужда от пластмасова, взимам пластмасова. Ако бъдат забранени пликовете, хората ще използват по-малките пластмасови пликове и ще използват повече пластове от пластмасовите упаковки, които са по-тънки, за да опаковат своите продукти. защото ако вие самите използвате пликове, пък казват на другите да не ги ползват, просто се превръщате в лицемери. Благодаря ви за една минута. Следващия оратор. Микрофон, моля. Включете микрофона. Уважаеми колеги, дори само набързо да погледнете този текст, който има за цел да намали ам, употребата на пластмасови, на найлонови турбички, сигурно ще кажете чудесна идея. Обаче, ако погледнете подробностите, трябва да си зададете някои въпроси. Ние имаме за цел да се предприемат мерки, но всъщност така ще се доведе до повече международен транспорт и ще се отразят мерките само на малките предприятия, които се занимават с производство на опаковки, без да постигнат добри резултати. Също време, но комисията налага поредните си нови мерки, които не са ефективни. Отново Европейския съюз прекомерно налага законодателни мерки, без да вземе предвид за принципа на субсидиарността. Госпожа Шуица. Много ви благодаря. Ясно е, че това вече е световен проблем – Пластмасовите пликове са символа на консуматорското общество. Чудесно е, че сега има съгласие между съвета, парламента и комисията, като парламента като че ли е много по-загрижен от комисията. Има една индианска поговорка, която гласи, че ние вземаме назаем земята от, от своите деца. Пликовете са голям проблем, затова мисля, че направената крачка е положителна. Държавите членки ще могат по този начин да контролират проблема на своята територия. Добре е да има и стимули, като тези в скандинавските страни, защото те обикновено водят до положителни резултати. За Харватия обаче съм много обезпокоена, защото състоянието на реките и Адриатическо море е проблематично. Неведнъж съм говорила за пластмасовите отпадъци. Те идват от Албания към Харватия. Морските течения ги носят. И това е опасност и за околната среда, и за туризма и економиката като цяло трябва да намерим начин да уредим този въпрос и с държави, които не са членки на Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо Шуица. Има синя карта за вас от господин Яхукич. Приемате ли? Заступница Шуица, що се прихватили мою плаву карту. Благодаря, госпожо Шуица. Благодаря, че приемате синята карта. Въпросът ми е следният. Вие споменахте трансграничното замърсяване, тези отпадъци, които идват от Албания. Имаме и реката Неред в Босна и Херцеговина, която носи отпадъци. Мислите ли, че комисията в преговорите си с Босна и Херцеговина трябва да повдигне въпроса като условие за пътя напред по пътя на присъединяването? Gospodine Jakovčić на овом pitanju. Obzirom да je благодаря ви, господин Яковчич. Хубаво е, че повдигате въпроса. Адриатическо море, както знаем, е полузатворено, така че проблемът е на всички държави, които имат излъз. Не всички от тях обаче са членки на Европейския съюз. Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора не са. Комисията по околна среда неведнъж е повдигала Въпрос, Темата е залегнала в различните преговорни глави и няма как да е другояче, ако искаме да защитим морето си. Благодаря ви господин Бор... госпожа Борза. О пластичним vrećicama većina ljudi не размишля док stavlja... Благодаря, госпожо председател. Що се отнася до пластмасовите турбички, има хора, които въобще не се и замислят, просто ги използват и съм убедена, че поне в едно шкафче във вашата къща, вие съхранявате пластмасови турбички, които ползвате. Но толкова много има от тези турбички в околната среда, че също така и в морето, когато се печете на слънце, спомнете си, че сте можели да направите нещо по въпроса. Брой на пластмасовите турбички, които се изхвърлят в Европейския съюз, е огромен и това би трябвало да има стъпки за ограничаване на използването на тези турбички. В доклада са включени различни цели и условия и потенциални решения на проблема. Моята родина а, не консумира чак толкова много пластмасови турбички и ние приветстваме едно решение, което предвижда възможност държавите да вземат решение самостоятелно потребителите, различните държави членки могат да решат как точно да постигнат тази цел и по този начин могат да приспособяват решенията според условията си. Смятам, че трябва да приветстваме този опит за ограничаване на изхвърлянето на този вид отпадъчни материали. Благодаря. Господин Гереке, благодаря много, госпожа госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Днес, идвайки насам покрай реката, видях три найлонови турбички а, край реката. Те не се рециклират, просто се изхвърлят в сметищата и това е сериозен проблем, с който трябва да се занимаем. Тези турбички не са безопасни за околната среда. Всъщност е, има стотици тонове пластмасови отпадъци по, в е, природата около нас. 30 милиона е, пластмасови отпадъци се добавят всяка година. Това е количеството отпадъци, които се е, е, генерират чрез е, употребата на прекалено много пластмаса, включително на нейлонови турбички. Аз казвам на децата си, не ги използвайте, обаче твърде много хора ги използват. После те отиват в морето, задушават се риби, морски птици и бозайници. Мисля, че трябва да предприемем повече мерки а не само да говорим. Благодаря. Золтан Балц, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. ügyben tehát szükség van a szabályozásra. azért is támogatható uh, Извинете ме, трябва да ви прекъсна, няма превод. May I begin from the... There's a yes? technical... No, just... Thank you. It's... I hear okay. that there's a technical problem. Казват ми, че има технически проблем. Okay, we try again. Ще опитаме отново. A könnyű műanyag hortasakoknak a mértéktelen felhasználása az Пластмасовите пликове се потребяват в ужасяващи количества и във всяка държава членка това води до огромни последствия. 8 милиарда пликове се използват всяка година. Ясно е, че трябва да прекратим тази практика. Има я директивата, държавите членки могат да транспонират изискванията в собствените си законодателства. Необходимо е обаче да се мисли и за изпълнението. Също така трябва да има норми срещу фалшивите обозначения. Оксо биоразградимите пликове са вредни, тъй като те се разпадат на микрочастици, и те имат още по-вредно въздействие върху околната е, среда. Нека имаме истински биоразградими и компостируеми пликове. Благодаря ви, Францес Гамбус. Gracias, Благодаря ви, госпожо председател, господин председател. Е, комисар, когато говорим за потреблението на пликовете, знаем, че трябва да законодателстваме така, че да оставим на децата си една по-добра планета. Това е дебат по тема, която ежедневно засяга милиони европейци. Ние сме на прага на споразумение, което да ограничи потреблението на пластмасови пликове. Това е важно за околната среда. Комисията, освен това, проведе осведомителна кампания. Видя се, че една пластмасова турбичка се произвежда за 5 минути, но се разпада за 500 години държавите членки трябва да стигнат до намалението 45 пликове на глава от населението до 2025 година или до края на 2018 вече те да не се предоставят безплатно. Да се надяваме, че целта ще се изпълни. И аз съм съгласен с господин Фланаган. Нашите баби ни даваха най-добрия урок. От 2007 година се борим с този проблем. Има някои положителни резултати с 54% намалихме потреблението на пликове. До 2020 година се надяваме да го намалим до 23 плика на глава от населението. Нека благодарим за отличната работа, която е свършена. Благодаря, господин Гамбус. Има синя карта. Приемате ли я? Благодаря ви, госпожо председател. Човек остава с впечатлението, че единствения начин да се намали потреблението на пликове е да се спре разпространението им безплатно. Вие вярвате ли, че това е най-доброто решение? Защо да не започнем да обсъждаме въвеждането на цени за пликовете 2015, 16 или 18 година? Това е альтернатива. Но добрите альтернативи са тези, които променят менталитета на гражданите в потреблението на пликовете. Благодаря.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 уредата и мога само да повторя това, което бе казано и за това какво се случва с реките, които се вливат в моретата. Нашия колега тук спомена седмия континент, това, което се влива в Тихия океан. Тези пластмасови турбички се нуждаят от много време, за да постигнат пълен разпад. Птиците ги поглъщат и след това или загиват, или се поболяват. Така че необходимо да направим нещо, за да ограничим обемите на тези пласт маси. Казвате, че в Европейския съюз не можем да се откажем, но не бива да ги раздаваме безплатно, трябва да плащаме за тях. Ако ви трябва такава пластмасова турбичка, ще трябва да си платите за нея. Може би е възможно да ги забраним в определени райони, да има альтернативи, да забраним най-лошите альтернативи, да изберем по-добрите варианти, така че приветствам докладчика. От комисията искаха да бъде оттеглено предложението, но вие настояхте и сега комисията трябва да прилага. Благодаря. Дейвид Кембъл Банеман, една минус. Госпожо председател, много голяма част от дебата около тази тема бе свързан с а, погрешна информация за ОКСА биоразградимите технологии, а, които са допринесли много за борбата срещу прекомерното замърсяване от найлонови турбички. Това а, е област, в която работи едно предприятие в мой избирателен район с 30 служители. Това е технология, която може да даде решение за бъдеще. Тя има голям потенциал, но за съжаление докладчикът защитава по-скоро италианските интереси, които се борят за е, които разработ... защото в Италия се разработват хи... хидробиоразградими е, технологии. Крайно време е да започнем да работим а, е, без а, дезинформация а, и възоснова на реалните факти. трябва да откажем забраната за оксобиоразградимите турбички и да настоим комисията да направи подходящо проучване. Господин Камбел Банеман има две сини карти от госпожа Алген и господин Агни. Приемате ли ги? Добре, господин Агни, заповядайте. Um... Okay, there's a prob- seems to be a problem. Now it works. Малко необичайно е това, госпожа председател, но моят въпрос е по-скоро приятелски, защото аз съм от същата същия, избирателни район, същия избирателен район, като господин Камбел Банман и понеже няма да има възможност да се изкаже в процедурата по спонтанни изказвания, ще дам възможност на колегата да се изкаже още малко повече по темата. Ето, в тази процедура можем да си сътрудничим. Да, само, че вие не зададохте нито един въпрос. Това е процедура за задаване на въпроси, така че преминаваме незабавно към госпожа Алкен. Е, да, ето това е проблема с е, Окса биоразградимите турбички. Това е, е фирмата Сифани, британска фирма. Ние искаме, искахме да има обща позиция и имахме доказателствата, че Окса биоразградимите турбички са лошо решение. Обърнахме се към комисията и моят въпрос е следният – Наистина ли искате подробно проучване и ако то докаже, че тези турбички са вредни, тогава те да бъдат забранени. Господин Камбел Банеман, 30 секунди, заповядайте. Моят аргумент е следният. Трябва да имаме, да се направят на съответните научни проучвания и да видим какви ще са резултати. Да, аз лично вярвам, че тази технология е добра и тя ще ни даде възможност да се справим с проблема с замърсяването. Има обаче е, прекалено големи атаки срещу тази фирма, които не са научно обосновани. Така че трябва да се преборим срещу предразсъдъците. Благодаря. Лаборус Фантулис има думата за една минута. Благодаря ви, уважаеми колеги. Днес говорим за леките пластмасови пликове за покупки. Тяхното използване има огромно въздействие върху околната среда. Ясно е, че докладът е стъпка в правилната посока, но едва ли достатъчна. Особено при тъй наречените биоразградими пликове смятам, че предлаганите мерки са твърде оскъдни. Някои правят опити да въвеждат екологични материали, но те са вредни за околната среда. Нека напълно ги забраним. Просто да забраним и леките, и най-леките пластмасови пликове. Да останат само тези, които са достатъчно плътни, за да бъдат използвани многократно. Би трябвало, освен това, да се върнем към хартиените пликове. Рециклирани, лесни за използване, може би не толкова лесни, но трябва да сме готови да се жертваме за околната среда, за да не се стигне до катастрофа за едните поколения. Благодаря ви, госпожа Лукачевска. Мисля, че тази директива е... Благодаря, госпожо председател. Тази директива е една от малкото, които като въпреки някои различия в парламента има подкрепата на всички политически групи, тъй като всички съзираме проблема. Съгласни сме с мнозинството от преждеговорещите, които споменаха колко милиарда турбички замърсяват околната среда и колко време е необходимо, за да се разградят те и да бъдат Рециклиране от природата. Нужно е решение на проблема и да преодолеем катастрофалното въздействие върху а, животинския и растителен свят. Удовлетворена съм да видя, че някои държави членки вече са въвели задължението за платените пластмасови турбички. Освен това, се радвам, че на държавите членки се дава инструментариум, за да постигнат нашите амбициозни цели. Не мога да се съглася обаче с онези, които смятат, че цената е най-важният фактор. Нужно е да просветим обществото. Необходимо е да образоваме децата и семействата – да започнем от училищата, да обясним какви са последиците за околната среда и да има възможност за избор на биоразградими пластмасови турбички и упаковки. Благодаря. Следващия оратор Никос Андролакис. Една минута. Υπολογίζεται ότι το 2010 99 δισεκατομμύρια πλαστικές... През 2010 година бяха използвани 99 милиарда налонови турбички, само в Европейския съюз. Над 200 турбички от глава, на глава от населението, повечето от тях а, а, от а, типа леки а, налонови турбички, а, които се предлагат в супермаркетите. Повечето от тези турбички всъщност не се използват повторно, нещо, което се отразява много зле на околната среда. И директивата предлага нови и по-добри решения. Има конкретни цели и държавите членки имат две възможности или да предприемат съответните мерки за намаляване на турбичките до 90 на глава от населението 2018 година и 20 до 2021 година, или пък до края на 2018 година напълно да са ги забранили. Това са възможностите. Е, трябва да се предприемат мерки, за да се справим с този сериозен проблем с замърсяването. Рената Брияна има думата за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че този дебат може да бъде важна стъпка напред. Държавите членки би трябвало да прилагат по-строги норми Миналата година ние се отказахме в Италия да предоставяме безплатно пластмасови пликове, нещо, което беше много успешно, но трябва да продължава наблюдението и проверката, да рециклираме, да използваме материалите по-добре и да провеждаме осведомителни кампании, тъй като тези пластмасови пликове вредят и на земната повърхност, и на морската повърхност, защото виждаме, че замърсяването нараства експоненциално. Следователно, ние нямаме избор. Задължени сме в името на децата си да се променим. Благодаря ви. Няма вече да приемам сини карти, защото е необходимо да пестим време. Спонтанни изказвания. Десет колеги са се записали. Първо по едно изказване на група Джовани Лавия. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това е огромен успех, господин комисар, за парламента. Председателствах триалога като председател на комисията и заедно с докладчика и съвета достигнахме съгласие с поглед към бъдещето. Председателя, можете ли да започнете отново? Господин комисар, постигнахме голям успех в парламента, защото в хода на триалога, заедно с докладчика и с съвета, се умяхме да постигнем съгласие. Комисията надействаше винаги а, в съгласие с нас. Имаше мнение да оттеглим предложенията. Има бележки в края на текста от комисията по отношение приложимостта на регламентите, независимо от това, чрез законодателната дейност постигнахме съгласие и това, което постигнахме е в интерес на околната среда. Някои държави членки вече са възприели някои стандарти, но сега имаме и нови стандарти за пластмасовите турбички. Разполагаме с технологията и трябва да завишим изискванията. Председателя Никола Капуто е следващия оратор. Благодаря, госпожа председател. Намаляването на използването на пластмасови пликове е цел, която е важна за властите в Европейския съюз. Целостния контекст тук е повод за безпокойство. През 2010 година бе изчислено че гражданите използват 200 такива турбички годишно, а те трудно се рециклират и не се разграждат достатъчно бързо така че трябва да се променят нещата радикално и точно на това настоява докладчика. Благодарен съм на докладчика. Благодаря и на комисията за това, че залага определени цели за намаляването на потреблението на такива турбички, защото ако искаме да постигнем резултата, те действително трябва да се намалят. Текстът е, призовава държавите членки всяка година да представят информация за това колко такива турбички на глава от населението се използват. И е много важно да продължим да се съсредоточаваме е, върху тази тема, докато е, проблемът не бъде решен. Марк Демесмакер, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Много вредим на околната среда, както знаем, Използването на пластмасови пликове трябва да бъде сведено единствено до някакви извънредни ситуации, но мисля, че след 2003 година ние драстично намалихме използването на тези пликове с около 80%. Водеща държава сме в това отношение, но има какво да се подобри. Дори да сме водещи и европейските цели ни улесняват, защото вече имаме законовата рамка и условия и се надяваме наистина да подобрим живота на гражданите. Освен това, текстът е гъвкав. Държавите членки могат да прилагат нормите както намерят за най-уместно. Но предизвикателствата са огромни и трябва да работим с трансграничен мащаб. Нека да се стремим към циркулярната, кръговата економика и ефективното използване на ресурсите. Благодаря. Хрватска е релативно мали потрошен. Госпожо председател, Хърватия е незначителен потребител на пластмасови турбички на глава от населението особено в сравнение с средните нива в Европа. В същото време Харватия е голям производител на такива пластмасови турбички и това поражда проблеми за нас, тъй като очевидно ще загубим някои работни места, което пък ще поради други проблеми. За известно време в професионалната си кариера бях част от тази промишленост и съм много близо до нея, но тук няма да защитавам интересите на тази промишленост, а точно обратното. Пластмасовите турбички са сериозен екологичен проблем, затова още веднъж искам да повторя следното. Проблемът е изключително труден в Адриатика поради трансграничното замърсяване, т.е. пластмасови турбички, които идват от Албания и те също трябва да бъдат част от преговорите за решението. Игор Шалтис, една минута. при eh, Благодаря. Поздравления на докладчика госпожа Алкин. Поздравление за нейната посветена работа. Докладът е отличен, има прекалено много е, найлонови турбички, използваме ги прекалено много и мерките, които се предвиждат тази директива, няма да са много лесни за прилагане, но ако потребителите бъдат достатъчно добре информирани, те може сами да решат да променят поведението си. Хората трябва да знаят каква е истината, трябва да знаят какво се случва с найлоновите турбички. 90% от тези турбички се използват само веднъж. отпадъците от тях се а, трупат лавинообразно. Трябва да има повече информационни кампании. Трябва да има възможност да, да се подходи научно. Благодаря с това приключваме списъка на спонтанните изказвания. Господин комисар, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател, почитаеми членове на парламента. Благодаря ви за дебата и за много уместните изказвания. Вече имаме примери от държавите членки, които са предприели мерки за намаляване на използването на пластмасови пликове. Очевидно е, че тези практики са успешни. Шотландия, например, Ирландия. Първите данни, които получаваме, показват спад с над 80% след въвеждането на заплащане за пликовете миналия октомври. Ето това са някои държавите членки наистина предприели действие. Когато се приемат измененията по директивата и те влязат в сила, държавите членки ще разполагат с ефективни инструменти и разбира се, ще трябва да има правилно изпълнение, но държавите могат да изберат най-подходящите инструменти за намаляване на ползването на леки пластмасови пликове. Директивата се опитва да се справи с огромен проблем, като налага подхода на превенцията. Колкото по-голяма е превенцията днес, толкова по-малко мерки ще са необходими в бъдеще за отстраняване на проблемите. Много от вас говориха за големия екологичен проблем. Той заплашва и биоразнообразието – на морската среда. Проблемът е сериозен. Необходимо е глобално решение. Днес ние говорим единствено за потреблението на пликове в Европейския съюз, но проблемът всъщност има далеч по-големи измерения. За това ви уверявам, че ще продължим да работим много сериозно. Новата директива възлага на комисията множество задачи, например разработването на методика за изчисление на годишното потребление на пликове на глава от население. Освен това, трябва да сме сигурни, че има етикетиране на биоразградимите и компостируеми пликове. Трябва да направим оценка и на оксобиоразградимите пликове. Ще се заемем с задачите и ще се опитаме да се справим с предизвикателствата в този компромис. Така се надявам да се преборим с пластмасовите отпадъци и да получим подкрепата на гражданите. Чрез тази нова директива показваме, че Европейския съюз отговаря на безпокойствата на тези граждани. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар. И сега ще дам думата отново на госпожа Алкин като докладчик. Благодаря, господин комисар Вела. Надявам се, че това ще бъде наша първа победа на тонези в комисията, които са против околната среда. Така че чувството, че това ще е първата ни победа, е историческа победа. Успяхме да осигурим подкрепа и в парламента, и сред държавите членки, за да можем осъзнателно да намалим употребата. Разбира се, подхода ни не се оказа чак толкова гъвкав, колкото искахме в началото, аз много се надявам и въпреки, че съм християнка, смятам, че понякак не трябва само да се уповаваме на надеждата, а и да действаме. Вие обещахте да изпълним всичко включено в предложението, за да постигнем а, добри статистически данни. Имам данните от Дания и трябва да бъда оптимист преди два а, дни трябваше на пет пъти да отказвам такива пластмасови турбички. Така че наистина ползваме повече от 4 годишни, но се надяваме да постигнем добри резултати. Всъщност тук не говорим за една забрана, говорим за ограничаване на употребата. Ако наложим не данък, а някаква цена въведем, това ще а, отрезви потребителите. Те ще си кажат, трябва ли да платя половина евро за това? Все пак имам джубове и би трябвало да използвам а, нееднократно за, пластмасови турбички за нееднократна употреба. Така ще променим навиците. За това благодаря на всички. Победата е историческа. Нека тя не бъде последната а, в работата с тази комисия, но тя е първата определено. Благодаря. Много благодаря, госпожо докладчик. Поздравления за всички онези, които работиха усърдно, за да стигнем до този край. С това приключихме дебата. Скоро ще гласуваме. Минава